Wystarczy. Otwieram posiedzenie. Откривам заседанието. Заседанието е открито. И така, дами и господа, Колега Яцек, моля, заемете мястото си. Госпожа Гомес иска думата, имате я. Благодаря, господин председател. Имаме процедурен въпрос. Искам да протестирам за използването ми на а, използването на моето име в изменения, предложени от господин Дева и Симански